и тази седмица трудовия спор по повод на едностранно наложените ни условия на труд. Въпреки множеството отстъпки от наша страна, ръководството не е направило до момента опит за контакти с нас за разрешаване на конфликта. Приводачите от някои кабини бяха мобилизирани против волята им да работят на днешното заседание в нарушение на правото им на стачни действия в знак на солидарност с тях и за да се избегне дискриминиране на някои езици и депутати, останалите кабини също няма да прекъсват работа. За съжаление обаче, преводът ще бъде преустановен не по-късно от 12.30 часа, както е по програмата за таз сутрешното заседание. Благодарим ви за вниманието as the European project moves forward. Uh, In particular, the European Union surveys looks more specifically at how to ensure greater integration of European economy. Целта е да се осигури повече интеграция на европейските економики чрез по-ефективна реформа на еврозоната. Помните, че ние обсъдихме въпросите свързани с сближаването по време на ЕКОФИН – бяха представени много интересни данни за недостатъчното сближаване север-юг, също така изток-запад и основният фактор за сближаването е кохезионната политика, така че това е въпрос, който беше обсъден на Екофин. Е, Обсъждат се реформи за укрепване на валутния и паричния, економически и валутния съюз и, про, и подобряване на фискалните правила. Много интересни теми. ОИСРИ предостави листовка е, и вариант е, на всички езици на проучването ще бъде раздадено. Има копие на листовката на някой езика в залата. Господин Гория, добър ден, за нас е удоволствие, че сте тук, имате думата. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Радвам се, че съм сред вас трети, четвърти или пети пък е, започвам да забравям, но се радвам, че пак съм тук. Следващия път може би ще е по-добре да насрочим е, срещата за малко по-късно. Представяме економическото проучване на еврозоната и на Европейския съюз. Разработихме и двете, разработихме ги отделно. Понякога изглеждат е, изкуствено, но всъщност това е искане на самата Европейска комисия. Затова процедираме по този начин. Двата документа, както виждате, по същество не са особено различни. След години криза европейските економики започнаха да се засилват. Безработицата на 7,1 е под нивата от преди кризата. Предвиждаме економическия растеж да бъде на 2%. Възстановяването е една от причините, поради които подкрепата за Съюза се засили. Две трети от европейците според Евробарометър смятат, че страната им е спечелила от членството в ЕС. Това е най-високия процент за 35 години, така че ние се радваме на тенденция за добра подкрепа. Всичко това е хубаво. Подобрението е крехко и неравно разпределение. Подемът на протекционизма е риск в европейската економика и част от Европейския съюз страдат от по-висока безработица и по-низко жизнено равнище в сравнение с периода преди кризата, засили подкрепата за популистските партии. Има една фрагментация, която става все по-очевидна. В този контекст нашите проучвания за Европейския съюз и еврозоната набелязват пътища за намаляване на уязвимостта на еврозоната към бъдещи кризи за укрепване на сближаването на европейския проект. Става дума за европейския проект. Това е светия грал, единия пазар, интеграцията на телекомуникационните пазари, банковия пазар, енергийният пазар – Става дума за Европа, Европа, Европа. И трябва да упорстваме в момент, в който многостранният подход е, е подложен на натиска. Многостранен подход, който е, е толкова добре иллюстриран от вашия проект. Сега основните послания. Укрепване на економически и валутния съюз, еврозоната – за разлика от много прогнози, оцеля от кризата и запазват се дисбаланси и напредъка към все по-тесен съюз е неравно. Засилването на устойчивостта ще има решаващо значение. Първо трябва да се доизгради банковия съюз. Това се казва многократно от европейските лидери но предстоящият Европейския съвет е възможност за предприемане на действия. Има три няколко начина за постигане на напредък. Първо, фискален резервен вариант трябва да се създаде, за да може а, да се а, осигури резервен вариант. Това може да бъде под формата на Европейския валутен съюз не е важно как го наричаш, важното е как функционира и дали въобще функционира. Европейския валутен фонд като, създава, като наименование създава впечатлението за някакъв конкурент на Международния валутен фонд. Не е така обща европейска схема за гарантиране на влоговете, за да могат за да може банковата система да работи ефективно и накрая трябва да създадат нови европейски сигурни активи, за да се за да се прекъсне е, отрицателната връзка между банките и държавите. Банковия съюз обаче не е достатъчен. По-ефективни макроекономически политики също биха подобрили функционирането на еврозоната. ЕЦБ спомогна за стабилизирането на еврото. Е, помните е, прочутото изказване на Марио Драги, но паричната политика се оказа недостатъчна в средата на почти нулева инфлация. Националните фискални политики все още изпитват ограничението на високите дългови равнища. Въпроса за дълга. Знаехме, че в някои страни нивото на публичния дълг е много високо, но междувременно имаше нулеви лихвени процента и домакинствата и частния сектор използва дълга и следователно ако обединим дълга, дъл, различните дългове, публичен част е на домакинствата, на него се пада голяма част от БВП но в крайна сметка резултатът е уязвимост. Общ стабилизационен инструмент може да помогне за поемане на различни сътресения. Проучването предлага обща европейска система за презастраховане срещу безработица, за да няма непрекъснати трансфери към определени страни неодавнашното предложение за стабилизиране на инвестициите. Още една стъпка в тази посока. Говори се за растеж инвестиции. Това е хубаво. И схемата за презастраховане. Успоредно с това, твърде сложните фискални правила трябва да се опростят, като се приеме правило за разходите. По този начин правителствата ще подобрят фискалната си позиция. Правилата също така трябва да предвиждат повече моркови, по-малко тояги. Най-сетне напредъка на Съюза на капиталовите пазари би позволил ефективно функциониране на валутния съюз. В САЩ корпоративните облигации са Четири пъти повече, по, повече от банковите кредити в е, Европа е обратното. Това означава, че се използва в недостатъчна степен е, корпоративните облигации, т.е. развитието на капиталовите пазари в Европа недостатъчно, тъй като се разчита повече на банките, но очевидно тук има какво да се предприеме. Производителността, производителността и производителността или липсата на производителността или бавния растеж на производителността. Бавния раз, растеж на производителността ограничава подобряването в жизнения стандарт Единия пазар е голямо постижение, но е недоизграден и има все още потенциал за насърчаване на конкурентоспособността и ефективността. Проучването прави няколко препоръки в това число намаляване на регулаторната тежест, услугите, облегчаване на услугите. Не забравяйте, на услугите се падат 75-80% от економиките. А ние се борим за производство, за селско стопанство и се къпем в петрол Проблемът е, е, че на услугите се пада 75% от економиката и тук трябва да бъде акцентът. Въпросът за услугите е решаващ а, и ето тук имаме ограничения. Подобряване на трансграничното сътрудничество в енергийния сектор е също много важно. В Телекома и електроенергията има твърде, има твърде много национални единици вместо една по-обща европейска картина. Дигитализацията е още един фактор. А всъщност за произ... производителността. Аида преди малко ми каза, че в десетилетието 97-2007 растежа на производителността беше над 2% и през 2007 до 2017 производителността нарасна с по-малко от 1%, т.е. от над 2% до под 1%, но сега в еврозоната е 0,4%. Очевидно много се е влушила е, растежа на производителността. Без растеж на производителността растежът не е устойчив, заплащането не може да се увеличава, всъщност е, може да има растеж, основан на потреблението, но инвестициите е, са с забавен темп и растежа на производителността е с бавни темпове и не може да се постигне устойчив дългосрочен растеж цифровизацията може да помогне. Тук цифровата економика се развива бързо в Европа, но 40% от възрастните все още нямат цифрови умения и има нужда от инвестиции в инфраструктура за намаляване на цифровита пропаст. Трябва да се насърчи освояването на цифрови умения, като се подпомогне изграждането на инструменти, за да се наблюдава освояването на умения. Също така това трябва да върви ръка за ръка с регулаторна промяна, за да се насърчи инвестицията в инфраструктура. Сега бюджета. Бюджетните реформи на Европейския съюз би, биха могли да осигурят по-бърз и приобщаващ растеж. Европейският бюджет без друго изпитва затруднения И една от графиките ни показва, че има спад като процент от европейската економика. Знам, че се води дискусия и комисията поиска подобряване на, да, на индикаторите. Брексит налага допълнително реформа, ще създаде една, един недостиг около 7%. Водят се преговори за следващата МФР и има възможност за увеличаване на вноса, на вноските от държавите членки и да се премахнат отстъпките. Трябва да се освободят ресурсите чрез реформа в обща сълскостопанска политика и кохезионната политика трябва да се насочи към изоставащите региони, за да се преодолее различието между регионите. Научно-развойната дейност в момента е само 13% от бюджета тази цифра трябва да се повиши, имайки предвид ниския потенциал за растеж. Европейския бюджет би трябвало да направи повече, за да помогне на онези, които са пострадали от глобализация и технологичните промени. Фонда за приспособяване към глобализацията трябва да помогне на работниците и обхвата трябва да се разшири, за да обхване работниците, пострадали от автоматизация. Последното предизвикателство е, са регионалните различия. Тези, тези различия по БВП на глава от населението се бяха, на, бяха спаднали, но след при кризата се увеличиха тези различия. При криза винаги има засилване на неравенството. Кризата беше много сериозна и 10 години след кризата продължаваме да изпитваме последиците и така увеличиха се, увеличи се неравенството и това неравенство е в по отношение на доходите, но също така е от гледна точка на регионалното развитие. Европейския съюз се разходва една трета от бюджета върху бюджетната политика. Доста сериозна сума. Една когато изразходваш една трета от бюджета си за нещо, това нещо трябва да е много сериозно. Тук става дума и за национална отговорност. Разходите трябва да се съсредоточат върху области като образование, новаторство, мрежова инфраструктура. Това е което ще спомогне за намаляване на различието. И има твърде много акцент върху изразходване на фондовете, а не върху качеството на изразходваните средства. По-високите проценти за финансиране ще насърчат по-добър подбор на проекти. така, драги приятели, Европейския съюз е, е проект, който непрекъснато се развива. Аз винаги съм смятал, че това е само скелето. Аз съм мексиканец. Е, ние а, средната класа пестеше, за да е, отиде е, в Европа и за 14 дни да е, посети 21 е, европейски страни. И пристигаш в Нотр-Дам или в Филдломо, или в Кьон. Виждаш катедралата. И тя е... Те са всичките покрити с скеле. Вътре е тъмно, има мрак, има прах. А, движението се отклонява и човек е разочарован, защото толкова си пестил, за да отидеш и не можеш да видиш а, витражите. Но две-три години след това се връщаш и възкликваш от възхищение можеш да обвиниш европейците във всичко. А, а, не са бързи. Не са бързи, но когато го свършат, го вършат много добре. Винаги съм казал, Европа непрекъснато се преоткрива, създава нови институции, но разбира се, нищо не става бързо. Ето това е процеса на интеграция. Непрекъснато укрепване, непрекъснато реформи. А, скелето дразни окото. Никой не може да обвини Европа за това, че е твърде бърза. Но проектът създава нещо уникално, много ценно. Нещо, което е вдъхновение за всички по света. Така че на нас ни трябва повече Европа, повече Европа, повече Европа и така, драги приятели, можете да разчитате НОИСР за повече Европа и за да помогнем и на Европейския парламент и на страните в Европа да дават своя принос към вдъхновяващия европейски проект. Благодаря ви много господин Гория за отличното ви и много интересно представене на изследванията, които съдържат много убедителни анализи. Политическия момент, в който се намираме, не е лесен. И е добре да видим как изглежда Европа отвън и че все още служи за модел вашият пример с скелето и че това, че действаме малко бавно, е така. Скелето остава години, но се надяваме скоро време да приключи тази част. Изцяло споделям вашият анализ и се надявам, че ще можем да достигнем до конкретни решения. Има доста въпроси. Лудик Нидермайер е първият оратор за по 4 минути. Имате думата. Трудно е за 4 минути аз винаги съм разчитан, господин генерален секретар на ОСР, за това искам да получа съвет от вас за търговската политика и за действането на механизмите на търговска война. Това влияе на економиките на някои европейски държави. И така, каква е какъв е съветът, който давате на членовете на ОСР в тази е, ситуация, когато се подкопават е, договорените търговски условия? На второ място, данните, на които е, се базират решенията на американската администрация, достатъчно представителни ли са, например, ефекта на цифровата економика, също номиналната стойност на вноса, ДДС, доба, извинете, добавената стойност и прочие. Това подкопава устойчивостта на търговската политика, както и за държави, които имат огромен търговски излишък, като Китай и други. Как разглеждате постигнатият в световен мащаб напредък в сферата на данъчното облагане? и как виждате допълнителни мерки от страна на Европейския съюз, например прилагането на БЕПС или предложението за облагане на цифровите услуги. Благодаря ви за въпросите. Търговското напрежение, особено след вчерашното съобщение, състрашава да забави, ако не е да стопира възстановяването. Трябва да сме наясно с този риск. Нашата препоръка е да се прилага многостранен подход. Нека да ви приведа конкретен пример. Не става дума само за някакво понятие. В Хенгшел г-20 създадоха глобалния форум за излишните мощности в стамонодобива. Оттам започна проблема въпроса за тарифите, наложени върху стоманата е алуминия. Дали да има изключение, дали няма, след 30 дни друго изключение и най-накрая точно по време на министерската среща на ОСР беше направено съобщението за налагането на тарифите. Какъв беше другият вариант, който продължава да е отворен и днес за стоманата и е алуминия? С изключение на Китай, съществуват все още тези проблеми в останалия свят. Затова създадохме този глобален форум. Там ние можем да се занимаем по същество с проблема, не с неговите проявления. Проявленията е, че има твърде много стомана. Една трета е излишъка в изражения тонове. 2,4 по-скоро. Близо една трета. Защо имаме една трета свръхмощности? Преди 10 години се считаше, че ще има продължаване на растежа от 10-13% в Китай и останалите части на света. Затова, особено в Китай, не се следват сигналите на пазара по отношение на цените. Просто продължава строителството, продължава да се изгражда нов капацитет. Така че ние трябва да разгледаме въпроса как да се намалят мощностите, а не да се справиме с такива проявления като дампинга, въвеждането на тарифи, които е, водят една след друга други тарифи и всичко това води до ескалация. Това обаче създава проблеми. Вчера бях информиран, че г-20 тази година се председателства от Аржентина и те са решили да отложи заседанието на Министерско равнище, което беше планирано следващата седмица в Париж относно стоманно добива. Защо? Тъй като в момента, в който сега говорим, някои от основните играчи си налагат взаимно тарифи, в някои случаи плашат с увеличаване двукратно или трикратно на тези тарифи. И това не е особено благоприятна атмосфера да бъдат обсъждани подобни въпроси. Това е само един пример. Имате решение, имате институция, която е многострайна, създадена от Г20, в която участват Китай, САЩ. В Китай това беше създадено по време на срещата на Г-20 в Ханчао. Миналата година обаче това беше зачертано, защото част от изявлението на лидерите, че трябва да се обсъди този въпрос в контекста на глобалния форум за излишните мощности в стоманодобива. И така, какво казваме? Следвайте многостранния подход. Това е единственият е, начин да се решат проблемите. Как се решават търговски проблеми, които са многостранни по своето същество, или инвестиционни проблеми, които са инвес... Е, многостранни? Как решавате климатични проблеми, които също не познават граници? Знаете, че границите са творение на човека, а емисиите не хаят е, за тях. Така че трябва да се прилага многостранния подход. Но сега този подход е поставен под силен натиск. Ние трябва да подчертаем колко важен е този многостранен подход с главно М. Относно автоматичния обмен на информацията по данъчните въпроси, БЕПС, облагането на цифровите услуги, 92 милиарда евро са събрани от държавите 240 милиона по БЕПС са възможно да бъдат събрани. Въпреки това има големи разлики. Ще продължим да работим. Следващата година ще излезем с важен доклад Крайният срок е 2020, но всички настояват да излезем с този доклад още през 2019. Съжалявам, че говорих малко на по-надълго. Председателя, да, трябва да проявим малко ограничения в времето за изказване, тъй като няма да остане време за останалите желаящи да се изкажат. Първанш Берес има думата. Благодаря. Жалко е, че сте мексиканец, защото може би ще Можете да кандидатствате за шпицен кандидат на някои от демократическите партии в следващите избори за Европейският парламент. Преминавам на френски. Радвам се, че Матилд Саборе, която е наш сътрудник, е имал възможност да работи с вас. Тя е тук в залата. Вие ни отнехте, но ние отстъпваме с желание. Вие говорихте за Европейския валутен фонд. Казахте, че не, въпроса ни опира до това, какво да е името. Бихте ли ни казали нещо повече в тази сфера? Ако ни предложите някакво ново име вместо Европейския валутен фонд, това да бъде Европейския стабилизационен фонд, например, което да избегне двусмислията. Връщането към въпроса на Недермайер за международната търговия. Господин Трамп беше избран за президент на САЩ и за това, че в многостранния подход се промениха условията в рамките на Световната търговска организация. От гледна точка на европейците има силна ангажираност още по време на КОП-21 беше пое този ангажимент Европа да работи в челните езици по въпросите на климатичните изменения, на устойчивото развитие. Това е в основата на нашия проект. Затова някои от нас говорим за такса на границите, която да е коригираща във връзка с емисиите на СО2. В споразуменията за свободна търговия трябва да се включат и въпроси за климата. Свободната търговия, да се върнат в този клуб хора, които са го напуснали, защото не са се съобразявали с правилата, които въжат. Също да има и клуб за климата, където да се възстановят правилата, свързани с многостранния подход. Всичко това може да се обмисли. Вие също поставихте въпроси, свързани с стоманата. Отговор. Имаме споразумението от Париж отношение на климата. Има също развитие на разбирането за това, че трябва да се щади околната среда. но американците обявиха, че напускат КОП-21. Дори в САЩ се забелязва, че все повече силно се чува гласът на градове, на отделни щати, на кметове, частният сектор също поема ангажименти за намаляване на емисиите. Тоест, има една положителна среда. Големият въпрос обаче е дали осъзнаваме колко неотложно трябва да се действа. Да, има нови играчи. Доста от тях са много силни, но можем да кажем, че на лице са всички елементи. Въпреки това е необходимо да се наложи по-висока цена на въглищата. За сега това не е така. Има механизъм за търговия с емисии, но е необходимо да има насърчаване на разработването на альтернативи. Господин Клинц, благодаря ви много. Много окоръжително е да и слушаме един мексиканец, който да говори с такъв оптимизъм за Европа, който силно вярва в европейския проект. Благодаря ви много за това. Имам няколко въпроса. Как може да обясните факта, че Евробарометър показва, че две трети от гражданите вярват в Европа и подкрепят идеята, но реално все повече от тях гласуват за евроскептични политически групи и партии. Последния пример е Италия. Второ, европейският бюджет. Считате ли, че европейският бюджет трябва да разполага с повече собствени ресурси и откъде трябва да дойдат те? Трето, страдаме от все повече щети, които се нанасят от престъпни действия. Всяка година губим повече от 50 милиарда евро поради ДДС измами. Губим много пари сега поради престъпни действия, свързана с използването на криптовалутите. Като се има предвид, че не можем да ограничим тези загуби, как можем да искаме от гражданите да харчат повече за общия бюджет? И на последно място, вие говорихте за идеята на комисията за въвеждане на безопасни европейски активи. Считате ли, че, евро... че финансовите институции и пазарите ще да въведат така наречените безопасни активи, ако това беше възможност? Това ми напомня в голяма степен активите, които бяха обезпечени активи по ипотечните кредити. И видяхме докъде доведе това. Господин Гория, да, вие поставихте въпрос. Моят отговор, като се добави до това, но нещата не спират до тук. Като мексиканец, аз не съм лишен от обективност. Аз съм в начало на ОСР вече 12 години и съм наблюдавал развитието. Каже, позволете ми да кажа нещо. Когато бях на 18 години, т.е. преди 50 години, отдавна, превеждах една брошура с Федералната комисия по електроенергия в Мексико, която щеше да емитира облигации, деноминирани в ЕКЮ. Така че като млад човек аз гледах всичко това да се случва пред очите ми като млад човек. Нещо като обща валута, това бяха наченките на обща европейска валута и се имитираха облигации в тази валута. Така че изграждането на Европа беше все още на скеле, но аз работих при всички тези години и за това изпитвам такъв възторг. Евробарометър показва, че две трети подкрепят защото едно мълчаливо мнозинство не гласува. Те сега трябва да са наясно защо загубихме в Брекзвет. Загубихме, защото 60% от младите хора, чието бъдеще беше заложено на карта, не гласуваха. Тоест, това, което губим не е битката за доверието към институциите. Ние губим също и битката на доверие към демокрацията. Хората не гласуват против. Проблемът е, че те вече не гласуват, което е още по-опасно по същество хората трябва да разберат и ние трябва да комуникираме това по-добре, какво е заложено в следващите европейски избори, следващите национални избори, какво е заложено, което засяга нашият живот, нашият, нашето бъдеще. В Нидерландия бяха необходими 7 месеца за формиране на правителство. В Германия много месеци бяха посветени на формирането на правителство. Имахме неочакван резултат в Италия. Наблюдаваме фрагментиране на политическите, в, политическите сили в Испания. Виждаме резултатите в Брекзит. Всичко това показва, че има някакъв дълбок проблем на който трябва да обърнем внимание, за да отговорим на въжделенията на хората. Криптовалутите не са валути, те са активи и като такива те могат да се продават и купуват, като риска се поема от инвеститорите. Но нека да сме наясно, това не са валути. 50 милиарда загуба от ДДС измами. Тук въпроса опира до данъчното облагане. Той е различен. И тук въпросът е дали има правилното съотношение относно обезпечените безопасни активи. Аз не съм съгласен, че това наподобява е, е, ипотеките. Защото при ипотеките проблемът беше с лошото им качество. Люксембург, Германия и други, те имат много добра репутация, е добър рейтинг и там има излишъци. Филип Ламберц. Добро утро, господин генерален секретар. Вие сте винаги добре дошъл тук. А, на мен ми харесва, че говорите толкова откровенно, така не държите будни. Имам три кратки въпроса. Първо за безработицата. Вие казахте нещо положително в тази посока, но аз искам да разбера каква е заетостта. Например, тези, които са изразени в full-time equivalent. Около 75% е в някои страни, в Италия обаче 55%, е което е по-добър показател според мен от това, което наблюдаваме сега на пазара на труда ниското качество на много от работните места, които се създават, създават основания за безпокойство. Също и договорите за нулеви часове, както се наблюдава в Обединеното кралство и другаде. Това бъде тревога. Втората тема, на която искам да обърна внимание, е неравенството. Вие казахте, че при големи кризи тази разлики раз... нарастват но всъщност след Втората световна война видяхме, че има намаляване на неравенството. Някои от економистите на ОСР казват, че по-слабо драматични обстоятелства в Финландия, въпреки че там преживяха сериозна криза през 90-те години, отговорите, които бяха дадени на тази криза, доведоха на практика до намаляване на неравенството. Богатите обаче плащат сега по-малко за решаване на кризата, отколкото бедните. Така че основният въпрос е кой плаща за преодоляване на кризата. Аз високо оценявам инициативите, работата на ОСР, особено по БЕПС. Благодаря ви за това. Единственото, което искам да кажа, е, че оставам впечатление, че има някаква битка за теренна. когато бъде взето решение, например от Европейския съюз, да отиде по-далеч от стандартите на ОСР. Има съпротива. Онези, които искат да отидат по-далече от договорените стандарти, трябва да им бъде позволено да го направят, защото това не ги подкопава, ги доразвива. Какво е вашето отношение по тези въпроси? Ние не се конкурираме с Европейския съюз, ние взаимно се допълваме. Това, което ние искаме от Европейския съюз, не е да приема закони или директиви, които да създават краткосрочни мерки, които създават трудности за налагането на дългосрочни решения. Да, ние разбираме политически императив. Ако трябва нещо да се направи, трябва да бъдат обложени компаниите. Да, така е. Не може да се допусне компании да не плащат данъци особено такива, които разполагат с милиарди, стотици милиарди печалби. Да, всяка от юрисдикциите трябва да налага данъци, но как, къде, кога, в какъв размер, на каква основа да се облагат. Всичко това са въпроси, които трябва да се решават от всички нас заедно с поне минимална координация, защото иначе ще стане както при автоматичния обмен на информация и данъчните обежища. Ако не го направите тук, ако ви блокират тук, вие се местите другаде. Когато обаче всички го правят в света, тогава няма къде да се скриете. Това направихме за данъците, сега трябва да го направим а, и за облагането на цифровата сфера. ние трябва да постигнем нещо до 2019, а не до 2020, така че всички да могат да обърнат внимание на решенията, които се предлагат през 2019. Американците сега са в по-различна ситуация. Те изчакват нас, но има доста сближаване и добра воля. При последната си реформа в данъчната сфера в САЩ вървят във вярната посока за облагането на цифровата сфера. Британците се опитват също да го направят, но те са някъде на границата. Не са много наясно. Те започнаха една схема, после се отказаха. Европейските държави искат да го направят следващата година. Може би до следващата година ще имаме нещо на книга, за да има една обща схема но ние искаме от Европа да не прави нищо краткосрочно, което да блокира дългосрочни решения. Това е всичко, което искаме, иначе се координираме много добре. За неравенството. Това не беше война в смисъл, този смисъл това беше криза в финансовия сектор. В финансовия сектор хората са по-добре защитени в някои отношения, други са по-уязвими онези, които не са разполагали с финансови активи. Тоест, ние имаме по същество ситуация, при което се засили неравенството, породено от тази финансова и економическа криза. Да, имате право. Става дума за политики, за закони, но също и за това, че във всяка държава в света финансовия капитал е увеличил своя дял в общото БВП. Затова хората са толкова неудовлетворени. Темповете на заетостта. Съгласен съм, че 55% участие в Италия казвате, че е показва по-широко участие. Аз не съм съгласен. Не можем да кажем, че една страна е по-зле, защото е предвидила повече гъвкавост на пазара на труда. Например, Германия има много висок процент от хора, които работят на непълен работен ден. Най-вече жените, защото за да могат да работят на пълен работен ден, се нуждаят от детски градини, ясли и така нататък. Но, според мен, трябва да имаме предвид застаряването на населението, нуждата от подобряване на потенциала, за това трябва да има по-широко участие. Също как можем да защитим онези, които работят на платформите, и е, загубите да се поемат от всички, да са задължителни за всички. Господин Папа Димулис има думата. Благодаря. Добре дошъл на нашето заседание, господин генерален секретар. Моят въпрос е следният е свързан с държавата ми Гърция. Само преди няколко седмици вие посетихте Гърция, проведохте срещи и се срещнахте с Алексис Ципрас, министр-председателя. Искам да ви попитам какво е вашето мнение за развитието на гръцката економика. Как ще се развие тя през следващите години? Каква е вашата оценка за реформите, които бяха направени през последните години в Гърция? Искам да ви попитам също така за облегчаването на дълговете и упрощаването на дълговете. От това, което се реши през юли 2017 година в Еврогрупата. На 21 юни ще има заседание на Еврогрупата. Всички участници твърдят, че резултатите ще бъдат положителни. Може това да бъде моментът, в който Гърция ще напусне програмите. Тоест, това ще означава, че кризата в Гърция е преодоляна. Вие сте генерален секретар на ОИСР и сте мексиканец. Бяхте много откровен до сега и за това искам да попитам какво е вашето мнение за предоставянето на Гърция на упрощаване на дълговата, за да може тя да се върне на пазара? Отговор. Трябваше да има а, такова упрощаване на дълговете от страна на Германия, на Франция, на други държави и тогава, когато дългът възлизаше на повече от 300 милиарда, не сега, когато дългът е много по-нисък. Но министър-председателите на времето решиха, че искат да защитят банковата система, защото според тях банките са в риск, понеже имаха големи експозиции в, към Гърция. И а, когато европейските дънакоплаци заеха пари на Гърция, за да могат да изтърват платят средствата на кредиторите си от частния сектор. Тези пари попаднаха в публичния сектор за погасяване на дълговете, но там а, има много по-малка гъвкавост. Не можете да очаквате от а, МВФ или от а, други международни фондове да проявят а, а, гъвкавост. Какъв е проблема дали Гърция е по-добре? Да, е. А, с 2,1% сега, 2,3% другата година. Реформите бяха много болезнени и много трудни. Видях се с господин Ципрес и представители на правителството. Гръцкият народ беше много храбър и аз смятам, че в момента гръцката економика е доста по-жизнена и по-активна. дали трябваше да се опростят дълговете? Да, но в миналото. А, винаги съм го твърдял и преди, и сега. А дали сега може да се предвиди номинално а, намаляване на дълга. Политическа гледна точка отговорът ми е не. Има реални фактори, които блокират подобно решение. А, общественото мнение не е готово за това. Е, повече от една държава смята, че ако те са продоляли кризата, всички трябва да го направят. Самият аз не споделям това мнение, но тези настроения са реални. Дали могат да бъдат опростени част от дълговете в, така че да се предложи гратесен период за връщане на дългове и а, така нататък, за да може Гърция да се изправи на крака и да се развива добре. Да, ето това трябва да бъде а, взето предвид като възможност, според мен. Благодаря. Нямаме много време господин Русати и господин Мона Алега са двамата последни оратори. Благодаря, господин председател. Благодаря за посещението и на вас, господин генерален секретар. Ценя подкрепата ви за многостранния подход. Сега, когато има нападки към този подход, е много важно да бъде защитен. Два въпроса. в а, целия развит а, свят а, спада а, растежа, дали няма инвестиции или е спаднала економическата активност или просто спада продуктивността, производителността. Вторият ми въпрос е европейският бюджет има част, в който се предвижда средства за стабилизиране на еврозоната. Какво мислите за това? Има гласове, които твърдят, че стабилността на първо място трябва да се постигне чрез спазване на фискалните правила. И ако има държави, които не го спазват, е, не могат да получат подкрепа, защото първо трябва да спазват правилата, за да избегнат прекомерния дефицит и задлъжнилостта. Имам въпрос е, за данъчните изследвания. Каква според вас е оптималната стратегия към данъчното облагане? Какви трябва да бъдат пропорциите между преките, непреките данъци? Знаете, че заради мобилността на капитала, непреките данъци и възможността за прехвърляне на печалби на друго място по-трудно се събират подобни данъци дали държавите трябва да заложат на непреките данъци или по-скоро на преките, за да получат данъчни приходи. И Рамон Алек. Благодаря, господин Нагория. Благодаря ви, че сте толкова оптимистичен и толкова страстно защитавате своите позиции. Това е много важно в днешно време. Моите въпроси са следните. Какво смятате за възможността за формиране на европейски е, бюджет по различен начин. Няма да има грантови опции за Европейския механизъм за стабилност, Европейският паричен, економически паричен съюз. Смятате ли, че трябва да се създаде бюджет на еврозоната? И колко е вероятно това? Вторият ми въпрос засяга износа. Европа не се справя добре със своят износ. За съжаление, започнаха търговски войни. Може да се. Може ли да се дигнат заплатите и така да се повиши растежа? И може ли да се създаде повече а, търсене? Господин а, Фрунзулица. Румъния е най-голямата економика в Юго-Источна Европа в момента. Искам да ви попитам, какъв е проблема свързан с присъединяването на Румъния към ОИСР, тъй като сме отправили многократно молба. Това технически или политически проблеми. Е? Благодаря ви. А... <coughs> First of all, uh... На първо място, потенциалният растеж е, се формира от инвестиция, а, а, производителност и много умения. Умения, умения, умения. А, Други фактори са възрастовите параметри, демографията, участието на жените на трудовия пазар и, и така нататък. Структурни промени. Нямаме много възможност да маневрираме в фискално отношение, но са необходими структурни реформи бюджет за стабилизиране на еврото, да. Спазване на правилата на първо място, да. Това е по дефиниция. Но винаги непредвидените обстоятелства се отразяват. Твърдим, че всички трябва да живеят по правилата, но има и изключения, като кризата, например. Ако една държава влезе в криза, трябва да се справим с подобни ситуации и трябва да избегнем опасността за всички. Дали има оптимална данъчна структура, няма такова нещо. Но тенденциите са да има по-малки данъци за частните лица и за фирмите, за да се създаде повече заетост и повече инвестиции. Това е тенденцията. А, каква е тенденцията а, да се компенсира с а, по-високо ДДС и повече а, корпоративни данъци и екологични такси? Натам се движи света с различни скорости и при различни условия. Питахте ме за износа. Износът не стада заради търговските войни. Търговските войни са явление от миналото. Но всички тези напрежения забавят възстановяването. Ако само 1% спад има това, има огромни последици за милиони хора и тяхното благосъстояние. По-скоро говорим за потенциала на явление да бъде много важно. Всъщност, не само не се забави износа, а по-скоро нараства вие създавате 500 хиляди работни места годишно, може да не са най-качествените, но все пак. И от 27% безработица тя спадна на 16%. Това е огромен успех. А, в Италия положението е същото. Нищо, че продължава да е висока безработицата, два пъти по-висока от а, средната за Европейския съюз. Матео Ренци продължава да създава заетост. Така че реформите помагат. Но да не се крием зад търговските войни, вместо да а, работим, да продължаваме с а, реформите. И преди всичко да се опитваме да ги избегнем търговските войни. Питахте ме за заплатите. Действително проблем е, че производителността а, намалява, се намалява и навлизат нови технологии. Това се отразява на заплащането. Хората се чувстват а, заплашени. А, и много хора смятат, че трябва да имат каква да е работа. Важното е да имат изобщо такава. В Испания, например, бяха назначени много повече инспектори, които да проверяват положението в компаниите. Това беше преди. Сега ще се срещна с новото испанско правителство. Господин Фрунзулица, Румъния се ползва с консенсус в ОИСР. Но има пакет, който беше предложен, според който Аржентина, Румъния, Перу, България. Има малко трудности в, с Харватия заради проблеми с други държави от Европейския съюз и нерешени териториални въпроси. Това не са проблеми, които проистичат от ОИСР. Знаете, че Бразилия иска да се присъедини, но за нейното присъединяване няма консенсус, защото една държава е против. Така че за Румъния и нейното присъединяване има консенсус. но ако няма съгласие за присъединяването на всички 6 държави в пакета, няма да има решение. Румъния обаче е държава, която се ползва с консенсус. За да започне процеса, обаче и Румъния да бъде прията като член на ОИСР, трябва да има съгласие за всички 6 държави. Господин Фрунзолика каза, че една-две държави искат да се присъединят. Сега са шест. Радвам се, че държави, големи държави като Бразилия, Аржентина, Перу, както и България и Румъния искат да се присъединят, но членовете на ОИСР имат нужда от консенсус, а сега ни липсва един глас липсва ни подкрепа за една от държавите и ако този проблем не се разреши, пакетът не може да се придвижи. Така че трябва да се реши първо този въпрос с блокажа и след това могат да се присъединят всички 6 държави. Председателят много благодаря. Надяваме се, че тези проблеми ще бъдат решени. Искаме да ви благодарим за този много оживен и полезен разговор и размяна на мнение. Изключително високо оценим ролята на ОИСР и лично вашата роля в управлението на добрите политики и насърчаването на развитието на растежа и заедостта и за това, че защитавате многостранния подход. Благодарим ви.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 Uh, Колеги, преминаваме към девета и десета точка от дневния ред. потенциални изисквания и потенциален надзор върху инвестиционните посредници. Нямаме много време. Както разбрах, в 11 часа ще има изслушване за недобросъвестните продажби в нашата комисия. И сега имаме половин час, твърде малко за тази тема, но ще се опитваме да се справим. Даваме думата на нашия доклад, който ще говори народния си език. Скъпи колеги, искам да ви благодаря най-сърдечно, че има толкова изменения към моя доклад. 373 за 301 за регламента и 192 изменения за директивата. Всички те бяха насочени към подобряване на предложението на комисията. Ще се спра на някои от тях. Парагът между класифицирането първа и втора а, категория. А, аз смятах, че трябва да се постигне повече яснота за а, средната категория посредници, за да не е, се променят те от година на година а, и да преминават в различни категории. Много колеги искаха да има по-малки промени, да бъдат смъкчени промените в случай на големи отклонения, които са временни. Така че фирмите да не попадат в втора категория, т.е. по-горна категория, ако за кратко време разполагат с повече, по-големи активи на клиенти. По трудно е с класификацията на първата категория и в инвестиционни посредници. Те спадат в категорията и попадат под законодателството на ръка и ДКИ. Вашето предложение е да бъде прагът 5 милиарда евро. А, също така се, има стремеж да се създадат еднакви условия за работа с, а, а, като на банките. Аз смятам, че трябва да има специален, специални разпоредби за инвестиционните посредници, тъй като те не са банки. В противен случай нямаше да има нужда от тази първа категория. Това ще да бъде част от директивата и регламента за капиталовите изисквания. Но успях да постигна съгласие с моите колеги. Очевидно е, че водеща е идеята да се създаде специален регламент при управлението и възнаграждението има изменения, които не могат да се обединят в компромисни изменения. Трябва да се предпазваме от прекалено високи изисквания и да не се връщаме към изисквания, които се доближават твърде много към река и дъка и. За оповестяването се предлага да се включат, например, екологически аспекти. Комисията вече предлага доста високи изисквания за а, оповестяване, а, според мен ползата за инвеститорите е малка, така че трябва да се обединим около един подход. Готов съм да говорим. Същото въжи и за възнагражденията. Не виждам смисъл да е, изискваме или да поставяме тавани за възнагражденията. Ако менеджер например, получи процент от печалбата на клиента. Според мен това е добре, защото е стимул за него. Същото е и в банковия сектор. Обаче, така че можем да изберем друг стимул. При инвестиционните посредници има липсва риск, който съществува при банките но инвестиционните посредници не биват спасявани с средства на дънакоплатците. Така че смятам, че не бива да се намесваме регулаторно в възнагражденията. И смятам, че когато говорим за разлики в заплащането, трябва да обърнем внимание, че има виш менеджмент, който носи по-голям риск и трябва да получава повече. По отношение на режима с трети държави, трябва да има еквивалентност. Предложил съм списък за критерии за еквивалентност за да бъдат включени доброто поведение, не съм си го измислил, това е критерий, така че за фирми от трети държави да въжат същите изисквания, както за европейските. Радвам се, че много колеги ме подкрепиха, но не бива да навлизаме твърде много в а, подробности, когато говорим за еквивалентност, са важни резултатите, така че трябва да дадем гъвкавост на комисията. По въпроса за ОТФ и за МТФ има предложение те да бъдат забранени за трети държави. Аз съм скептик аз смятам, че ако се наложи такава забрана, трябва да има аргумент. А, когато говорим за а, банки, положението е по-различно и накрая според мен трябва да има делегирани актове, а не актове за изпълнение, а, когато говорим за еквивалентност. Миналият път обсъдихме този въпрос, когато а, говорихме за а, еквивалентност на а, американските системи за альтернативни, а, альтернативна търговия. И тук зелените ме подкрепиха. Всички изменения представляват добра основа за по-нататъчни обсъждания. Проведохме Тоест, оговорихме първа среща на докладчиците в Сянка, в Страсбург, за по-лесните изменения, свързани с К-факторите. Ще постигнем бързо съгласие и се надявам да а, работим добре а, и за в бъдеще. Сега давам думата на Мади Делво от името на докладците в Сянка. Благодаря. Искам да изразя своята подкрепа, защото има баланс, балансът е на лице, който трябва да се запази. Ето защо не съм съгласна с колеги, които въвеждат повече инструменти на директивата и регламента за капиталовите изисквания, тъй като тук не се обхваща риска, проистичащ от различни модели на инвестиции, така че възнамерението на това законодателство трябва да бъде включване на несистемни инструменти. От друга страна, не подкрепям измененията от колегите, които искат по-слаби пруденциални изисквания и които искат да разводнят предложението, като променят изискванията за най-лекия клас. Заедно с това аз смятам, че първоначалното предложение е добре балансирано. Има какво да се подобри, разбира се. Например, факторите за обхващане на риска, но хубаво е да има рискове, хубаво е да има някои промени, затова въведах предложение, чиято цел е да се намали ежедневния период, да се намери периода за една година. Искам да спомена и въпроса за възнаграждението и управлението. Не подкрепям законода... приравняването на това законодателство. Общите принципи за възнаграждение и управление в банковия пакет си остават валидни и за този пакет политиката за възнаграждение трябва да намали стимулите да се поемат рискове. Затова подкрепям разпоредбата, представена от комисията, но смятам да ги прецизирам и много настоявам на баланса на половете, което е от особено значение за моята група. Възнаграждението трябва да е неот неутрално от гледна точка на половете. Подкрепям предложения, свързани с докладване по страни. По укриването на данъци не разбирам защо някои колеги не искат да включат тази разпоредба. Също така, първоначалното предложение не се говори за устойчиво финансиране. Парламентът показа, че с тези мерки финансите стават по-устойчиви. И тези съображения трябва да бъдат включени в това досие в заключение. Техническо досие и остават някои нарешени въпроси. Боя се, че няма да можем да им дадем отговор на настоящия етап и нещата ще станат по-ясни при влизането на законодателството в сила. Включила съм клауза за преразглеждане. Обедена съм. Правилата за несъстоятелност и сегрегация няма да изключат сегрегираните сметки от изчисляването на активите. Ако искате искате да гарантирате рав... еднакво приложение вътрешния пазар и накрая благодаря на докладчика и очаквам да си сътрудничим в рамките на заседанието на докладчите в Сянк, господин Сарбати. От името на господин Лукас. Господин Лукен не може да участва и аз ще прочета неговите бележки. Предложението на комисията и измененията на докладчика и докладчица в Сянка показват, че има голямо единодушие по отношение на процедурата. Инвестиционните посредници трябва да попадат под законодателството, което въжи за големите банки, само ако те са от системно значение. По-малки инвестиционни посредници трябва да бъдат регулирани по начин, който е адекватен на риска, който те представляват. Тук има много различни мнения по какъв начин да се постигне а, регламент, който да отговаря на рисковете, този въпрос трябва да се обсъжда от докладчиците в сянка. Като, например, дали на фирми от несистемно значение трябва да се поставят условия а, за възнагражденията. А, ако а, те фалират, а, вредата няма да бъде а, такава, а, като а, в случай на голяма фирма. Така че трябва да се намери границата между а, фирмите, които са важни и онези, които не са важни за системата. Също така трябва да се избегнат а, разпоредби, които да ограничават достъпа до пазара на малките инвестиционни посредници. Трябва да бъде проверено дали предложението на комисията а, е добре аргументирано от гледна точка на риска или по-скоро е ръководено от желанието да не се е, подкопава позицията на пазара на банките. Услугите на инвестиционните посредници е, трябва да съществуват равнопоставено в е, един отворен пазар, а изискванията към тях трябва да отговарят на риска не бива да има твърде много разпоредби, които да надвишават риска, който проистича от инвестиционните посредници. Надявам се на бъдещо ползотворно сътрудничество с докладчиците и докладчиците в Сянка. Надявам се, че господин Луке ще участва на заседанията на докладчиците в Сянка. Сега от името на либералите. Благодаря, господин председател, господин докладчик. Бихме могли да започнем с предложенията на комисията. Можем да кажем, че те са съобразили с препоръките на Европейския банков орган. И всъщност това говори за областите, в които трябва да насочим усилията си. И ако гледнем на нещата от гледна точка на банковия орган, можем да кажем, че те работят в областта на парите на пазара и ако не са банки, работят като банки, затова трябва да бъдат регулирани. Мисля, че в парламента подходът към проблемът е по-различен. Не са банки, следователно не следва да бъдат регулирани като такива. И това би повдигнало интересни въпроси за нас. Сега, гледайки проекто доклада на господин Фербер, можем да кажем, че той върви в правилната посока което е хубаво, имайки предвид, че той е от Бавария в контекста на последните събития. Аз съм баварец до толкова доколкото Наполеон ни направите. А, вие варвари ли казахте? Не, не казах варвари. Основният въпрос следователно е този, който спомена Маркус. Как да разделим различните групи, какви прагове са приложими, когато се преминава от една категория в друга. Това ни води към ключовите фактори – Е, чух е, доста критични думи и за това в известна степен бих се придържал към линията на докладчика, но не 100%. И имаме нужда от ключови фактори за е, риск, свързан с позицията и трябва да се намери компромис за да можем да вървим напред и да разработим доклад, който да бъде прият от парламента и от останалите институции. Очаквам да проведем първата среща в Страсбург и ще видим докъде можем да стигнем. Благодаря, Нилс. Свен Гиголт от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Най-напред Както видяхте в измененията, ние не сме толкова различни от общата линия на комисията и докладчика, но имаме конкретни въпроси, които бихме искали да повдигнем. Първо, е, следим с нарастваща тревога, нарастващата мощ на някои големи управители на активи, по-конкретно това са онези, които управляват активи за над 100 милиарда. Говорим за BlackRock и други подобни. Те и упражняват влияние върху економиката, защото държат голяма част от общия дял на най-големите фирми, не само в Германия, но и много страни от Европейския съюз. Това не е забранено но би трябвало да имаме правила за прозрачност, така че гражданите да имат представа за това, което искат тези субекти при инвестициите. Знаем, че синдикатите, гражданското общество, медиите проявяват интерес и според нас това трябва да бъде част от този пакет. И да кажем, че имаме по-високи изисквания към най-големите играчи и по-съразмерни правила за по-малките. Съгласни сме с социалистите, че след предложението на комисията трябва да погледнем, да обърнем внимание на оповестяването за ESG. Имаме въпроси и за данъчното облагане и възнагражденията. Бих искал да кажа, че причината, поради които имаме правила за възнаграждение, и тук тук и коментирам казаното от господин Стабати от името на господин Лукас. Проблемът не е за системните институции. Има една култура в финансовия сектор, която е потенциална заплаха за финансовата стабилност. И това е а, културата на краткосрочни правила които са и проциклични. Това Малките фирми няма такива правила, но когато трябва да се осигури прозрачност за възнаграждението, малките трябва да бъдат освободени, защото говорим за култура в финансовия сектор, която искаме да се промени, за да се осигури повече устойчивост и погледът да бъде по-дългосрочен. пропорционалността е проблем при данъчното облагане. Искаме по-хармонизиран подход и следователно фирмите, които имат проблем с докладването по страни, не са малките играчи, защото обикновено те имат едно седалище с една фирма и без друго е, докладването по страни не ги притеснява. И за това докладването по страни е инструмент за постигане на лоялна конкуренция между фирмите с едно седалище и онези, които са транснационални. Ето защо не съм убеден, че тук е, тези области са много подходящи за пропорционалност, но съм готов да споря. Приветстваме предложението на колегите за измерението равенство на половете. В нашите изменения се говори за избягването на арбитраж. Приветстваме изменението на господин Ланген за повече влияние за ЕСМА, а не за Европейския банков орган. И също така държим сметка е, и за прага 30 е, милиарда и се искаме да има по-добра дефиниция. Ето това е от нас. Приветстваме също така усилията за намиране на компромис е, и очакваме заседанието на докладците в Сянка. Мигуел Вегас има думата от името на Обединената левица добър ден. Това предложение е част от Съюза на капиталовите пазари. Идеята е капиталовите пазари да играят по-голяма роля при финансирането на фирмите. Всъщност има усилие да се приемат. Има опит за приемане на практиките в САЩ. Повтарям въпросът си, който зададах и към генералния секретар на ОИСР. Защо не използват фирмите този тип финансиране? Като че ли няма интерес – Опитваме ли се да наложим използването на финансиране, което не е популярно в Европа? Може би инвеститорите трябва да отговорят на този въпрос. Има известен скептицизъм по отношение на този проект и се питам дали сега е момента да се опитваме да улесним тези фирми. Всъщност това изглежда и целта на предложението. Това е още един въпрос, който е важен в контекст, настоящия контекст. Ако има системен риск, ми ние говорим за пари на данокоплаците. Логично е, тогава, когато има системен риск, няма никакво съмнение. Говорим за средства на данокоплаците. Рано или късно проблема с системният риск ще възникне и ако има много загуби, ще трябва да се използват обществени средства, за да не се допусне разширяване на кризата. Ако няма системен риск, няма нужда от допълнително законодателство. Има още един аспект. Възнагражденията са чувствителен въпрос. Би трябвало да има начин да не се стимулира поемането на прекомерен риск. И ние определено не искаме да отстъпваме от скромния напредък, който постигнахме. Никой няма от е СПД, няма представители на НС. Стигаме до спонтанните изказване. Госпожа Ансандър поиска думата. За съжаление, не можах да проследя цялата дискусия, но искам да се изкажа по два въпроса, след като разбира се, благодаря на докладчика. Най-напред искам да кажа, че трябва да се прави разграничение между клас 1 и клас 2. Клас 1, предложено от комисията, е доста ограничен и голяма част от предприятията, които имат подобни дейности, могат да се окажат в втората група поради прага от 30 милиарда. Според мен той е твърде висок. Тези фирми могат да използват облегчен пруденциален режим, въпреки че проблемите, е, че рискът свързан с тях е също като на банките, така че нека да се помисли по този а, прак. Втория въпрос е свързан с режима на еквивалентност и тук възниква въпрос за е, физическо е, присъствие, но приоритетният въпрос е да се осигури лоялна конкуренция и единството на финансовите пазари, е, като се направи така, че фирмите да прилагат Европейски кодекс за поведение. Не, по по въпроса за третите страни и управлението на пазара няма съмнение, че най-сигурният начин да се контролират тези предприятия е прекия надзор от ЕСМА. При всички случаи е, искам да кажа, че приветствам работата, която вършим съвместно по тази тема. Благодаря ви. Никой друг не се е записал. Комисията иска ли да каже нещо? Не днес. Е, оставяте нещата на нашата мъдрост. Давам думата на докладчика, който говори народния си език. Първо искам да ви благодаря за конструктивните изказвания. Смятам, че ще успеем да спазим амбициозния си график, който сами сме си наложили. По този начин този законодателен пакет, регламентът и директивата ще можем да обсъдим с съвета и да се стигне до решение още в рамките на този мандат. Това ще бъде общата ни цел. Няма да се спирам отделно на нищо друго, само на един аспект, който ме изненада, когато разглеждах измененията. Интересно е, че правителство, което няма депутат в Европейския парламент, намира толкова привърженици в различни политически групи, които подкрепят едно и също предложение. Смятам, че тези изменения са разработени на друго място, а не в Европейския парламент. Говорил съм с надзорните органи в тази държава по този въпроси. Но основният въпрос е каква е разликата между банка и инвестиционен посредник и как се различават дейностите Днес ще гласуваме по този въпрос, свързани с а, директивата и регламента за капиталовите изисквания. Това е смислен дебат, който трябва да водим. Някои фирми бяха а, изброени, а, които са в а, първа категория и те подлежат на законодателството на банките. А, Вторият аспект, на който ще се спра, са праговите стойности. Тук е интересно какви са мотивите. Аз имам мнение по този въпрос, но ще го защити в рамките на дискусиите. И на трето място, какви са рисковете и кой ги носи. При системно важните банки, вложихме доста усилия в а, а, иерархията на кредиторите, а, когато се оздравява една банка да бъдат а, пощадени дънакоплатците. Сега говоря аз, доколкото знам. Така че сме се опитали да вникнем в проблема дали при един фалит става въпрос за системно важна банка, която засяга и накоплаците, или а, фалира обикновена фирма, губят а, кредиторите, но няма последици за обществото. Така че когато Свен е, говори за изискванията за прозрачност е, и за оповестяване. Аз мятам, че когато един инвестиционен посредник е, действа с подходяща стратегия, той неговия успех и неговата работа зависи от това колко добре ще се справи. Така че смятам, че този пазар е доста по-прозрачен, отколкото ние можем да си представим като регулатори, но ще бъде интересно да се работи още по този въпрос. Радвам се на бъдещите ни дискусии и се надявам да продължим да работим с докладчиците в сянка от политическите групи върху компромиси, компромисни изменения, които да предложим на цялата ни комисия а, самият аз а, искам да ви уверя, че ще направя всичко по силите си, за да стигнем до добри компромисни предложения. Сега, справихме се а, с времето, а, с което разполагаме. Спестихме 4 минути преди началото на нашето изслушване. Да, пропуснах да ви кажа сроковете. Крайен срок за внасяне на изменения. По искане на една политическа група го отложихме. В момента се предвижда гласуване в комисията на 24 септември, ако успеем да се справим с компромисните изменения. Но във всеки случай ще гласуваме преди края на годината, и ще се синхронизираме с текущата процедура в съвета, за да започнем триалог по възможно най-бързия начин. А, може би още по време на австрийското председателство, но във всеки случай по време на румънското председателство. Сега, дали да направим малка почивка? Разбрах, че а, председателят ще се върне. на време за 11 часа. Сега прекратявам, прекъсвам заседанието за 4 минути.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 So, dear colleagues. Уважаеми колеги, аз проверих. Е, председателят е, е в е, преговори в момента, но така или иначе ние трябва да се съобразим в максимална степен с дневния ни ред. Сега ще преминем към публично изслушване на тема неправомерна продажба на финансови продукти. Искам да приветствам с добре дошли нашите гости. Имайте предвид, че това заседание се предава на живо по интернет, т.е. светът ни гледа. Целта на това изслушване е да се получи информация от заинтересовани страни, от експерти и заинтересованите страни, разбира се, може да са експерти, съжалявам, относно някои обвинения за случаи на неправомерна продажба на финансови продукти, които доведоха до доста петиции към Европейския парламент от древни инвеститори от държави членки. Това е една от причините за днешното изслушване. Затова Европейският парламент възложи изготвянето на поредица проучвания те бяха публикувани миналата седмица на вебсайта на комисията ЕКОН. За нас е от особен интерес да, да чуем от а, нашите гости по какъв а, начин а, се разглеждат въпросите на неправомерната продажба на финансови продукти в държавите членки, също каква е ролята на европейското законодателство, MIFID, MIFID 2, IDD, IFMMD и USITS. Firstly, I would like to invite our panelists. Искам да поканя сега нашите паналисти да заемат мястото си. Всеки ще разполага с до 5 минути за встъпителни изказвания. След това ще има въпроси и отговори. Всеки, който иска да зададе въпрос, може да го зададе в рамките не повече от 2 минути. За отговор се дават 3 минути. Искам да приветствам Флавио Бонджовади, който е ръководител на службата за надзор върху посредници, мрежи, финансови съветници и прочие също имат и Шейксби, който е главен експерт в ЕОПА, Тилман Лудер, който е добре известен, който е ръководител на отдела за пазарите на ценни книжа. И имаме още един гост, който ще дойде по-късно, заедно с председателя ни Голтери. искам да дам думата на Флавио Бонжовани най-напред. След това останалите ще имат думата. Благодаря ви за това, че приехте поканата ни. Сега, господин Бонжовани, давам ви думата. If you press the micro button, then... Моля ви да се включите микрофона. Great. Buongiorno, signor Добър ден, господин председател, госпожи и господа депутати. Най-напред искам да ви благодаря за възможността дадена на организацията Консоп, която представлявам, възможността да представя работата ни в областта на правомерната продажба на финансови продукти. Има и с оглед на наличните ресурси и големия брой субекти, подлежащи на надзор, надзорният орган трябва да приоритизира и да планира дейността по надзора. Решението за предприемане на надзор и типа надзор се ръководи от принципа на риска. В този смисъл моделът за надзор върху посредниците предвижда провеждане на годишен анализ на всички банки е, провеждането на количествени анализи и анализа на индикатори, които могат да покажат дали има някаква аномалия. Второ, текущ надзор над банките, на които се падат над 80% от вътрешния пазар при предоставянето на инвестиционни услуги за да се види дали има отклонение от финансовата дисциплина. Възоснова на резултата от анализа се планират и предприемат дейности по надзор за събиране на информация и контрол. Моделът е разгледан и положително оценен от, между, от международни организации, като МВФ и ЕСМА. От гледна точка на Консоп, явлението неправомерни продажби в Италия се осъществява по отношение на самостоятелно пласиране на банкови облигации. Института проведе конкретни тематични анализи, за да предотврати неправомерните продажби. Основните инициативи със следните анализ, върху, анализ на риска, проистичащ от от приемането на модели за самостоятелно пласиране с конкретен акцент върху непрофесионални клиенти. След изпълнението на директивата за възстановяване и преструктуриране на банките се провеждат конкретни проучвания върху банките, в които има значителна концентрация на подлежащи на вътрешна капитализация инструменти. Освен това се правят анализи насочени към системите за вътрешен контрол на предприемачите. В някои случаи, освен корективните действия, бяха наложени административни санкции за нарушаване на дисциплината. Също така има конкретни случаи на отнасяне на делото към наказателния съд. Също така има също така са налагани санкции за заобикаляне на дисциплината МИФИД. При отклоняване от изискванията за продажба на инвестиционни продукти. През 2017 година 15 посредници бяха санкционирани. Представители на фирмите, които бяха санкционирани, бяха 282. Също така бяха наложени санкции на стойност 11,8 милиарда. Освен изпълнението, Консо публикува някои съобщения, чиято цел е да ограничат риска от неправомерни продажби. По-конкретно, в рамките очертана от МИФИТ бяха очертани мерките за засилена предпозливост в случай на разпределение на неликвидни или сложни продукти сред тях не подчинени облигации на непрофесионални клиенти. Също така са отложени информациите, които посредниците трябва да предоставят на непрофесионалните клиенти за характеристиките и рисковете свързани с инструментите подлежащи на вътрешна рекапитализация. Също така бяха посочени най-добрите практики, с които да се съобразяват посредниците при наблюдението на обвързаните клиенти. Е, инициативите за изпълнение и мекият закон дадаха възможност за намаляване на вътрешните банкови облигации, държани от непрофесионални клиенти. Банковите облигации, държани от непрофесионални клиенти, емитирани от банката дистрибутер, спаднаха от 320,4 милиарда евро, т.е. 29,4% от обща сума на финансовите инструменти, държани от непрофесионалните клиенти през декември 2011 година до 95,6 милиарди, т.е. 9,94% от обща сума на финансовите инструменти, държани от непрофесионалните клиенти през септември 2017 година като допълнителна подкрепа за вложителите през, на 9 януари 2017 година в Консоп беше създаден арбитраж за финансови спорове, альтернативен спор за решаване на спорове. През първите 17 месеца на своята дейност арбитражът разгледа различни случаи на неправомерна продажба. Бяха предотвратени 2542 дела и бяха взети 625 решения. 60% от тях е, са в полза на спестителите. Благодаря, господин Бонджовани. Маркос Фербер вече приветства с добре дошли всички оратори. Сега давам думата на Роберо Фей, председател на, френски, на, на френският орган за финансовите пазари. Благодаря, господин председател. Борбата срещу неправомерни продажби на финансови продукти е една от основните задачи на органите, които се занимават с тези въпроси, като органа за финансовите пазари в Франция. Много неща бяха направени в, на ниво Европейски съюз, национално ниво по отношение на законодателството, но е необходимо да бъдат образовани както специалистите, така и гражданите. Ще говоря за опита, който имаме във Франция всъщност има значително обогатяване на законодателството, което ни дава възможност да се борим по-успешно с неправомерните продажби. Но има някои празнини, които трябва да се запълнят и, и също времено да се внимава да не се отиде в другата крайност на свръхрегулиране. Също е необходимо, трябва да а, има образоване, информиране на заинтересованите. Това е наложително. Рамката беше значително укрепена в Европа, но остават някои празнини и освен това има изкушение да се прекалява с регламентирането. МИФ-2, ПРИПС значително укрепиха рамката, свързана с комерциализацията на продукти, беше постигнат значителен напредък в рамките на МИФИД 2. По-строго се обръща вниманието на съветите, които се дават на клиентите, също целите на инвестицията, отчита се финансовото им състояние, опита им, способността им да разберат какви са рисковете. Освен това, е необходимо по-добре да се познават продуктите, да се насочва вниманието целево срещу тях освен това, трябва да има по-добро описание на пакетните продукти, които се предлагат на дребните инвестиции, както и да се използват стандартни кид. Освен това, трябва да има повече прозрачност за таксите и евентуален конфликт на интерес. Но би било контрапродуктивно да се регламентира прекалено. Въпросникът, свързан с опознаването на клиента, се считат понякога, че са твърде дълги, взискателни, изискват твърде много информация, което обесърчава клиентите. Освен това, периметра на ПРИПС продуктите се счита, че е твърде разширен и също документите за основни документи КИД не винаги са подходящи, особено за продукти, които са твърде краткосрочни или когато се базират прогнозите на минали доходности, които може да ни бъдат повторени в бъдеще. Освен това, трябва да се обезкуражават някои методи и третият елемент трябва да се насърчат мрежите да дават съвети за минимум броя продукти, да се избягват рисковите продукти. Всичко това ни допринася до доброто финансиране обаче на економиката трябва да се облегчат ниво 1-2 на регламентите и да се стандартизира ниво 3, 3 в рамките на Съюза. Целта е да се допусне разнообразяване на портфелите, т.е. да се обръща внимание на портфелите и на продуктите. Освен това има рискови зони, свързани с неподходяща комерциализация, които не са изцяло обхванати от съществуващите правила. Ще цитирам някои. Например, правомощията на ЕСМА и националните органи, свързани с забраната на търговията с някои рискови продукти, е силно оръжие и е необходимо да се мобилизира срещу някои СФД и опци, бинарни опции. Освен това, не трябва да се допуска липса на кохерентност между държавите, когато се предлагат чрез платформи продукти трансгранично. Освен това, вниманието се насочва към финансовите продукти, въпреки че има също търговия с други стоки, които са близки до финансовите продукти и спазват същата логика, но не са обхванати. Например, така наречените диамантни инвестиции или крипто, в криптоактиви. Освен това, е необходимо да има по-тясно сътрудничество между държавите, тъй като има продажба на стоки, на продукти през границата и не винаги има възможности за бърза намеса при констатиране на проблеми. Освен това има съвместен комитет за надзорните органи. Те имат инициативи в това отношение и заслужават подкрепа. Освен това, комерциализирането от банките на продукти, които държат в рамките на ТЛАК или МРЕЛ, също изискват специфични разпоредби и се надяваме, че преразглеждането на директивата за възстановяване и преструктуриране на банките ни дава такава възможност. Освен това е необходимо да се образоват както гражданите, така и професионалистите. Трябва да има последователност в европейския мащаб сред професионалистите трябва да се развият способностите за контрол, за използване на най-добрите практики, за преодоляване на лошите. Трябва да се гарантира експост или екс контрол на средствата, които се използват за търговия, да, се бъд, да бъдат определени какви са приоритетите за надзор, да има контрол, тематичен, на място, по отношение на съветите, които се дават, да се спазват изисквате на МИФ 2, също да се извършват поредици от необявени посещения, да се извличат полки от както добрите, така и от лошите практики. Освен това, наложените санкции да стават публично достояние. Но не трябва да се спираме само до традиционните комуникета или черни списъци трябва да се използва и радиото, телевизията, Фейсбук, Google, Twitter, всички останали възможности за комуникация, да се използват и социалните мрежи, за да не се допускат стимулиране на погрешни практики. Освен това, трябва да се направи нуждото и за обхващане на младите хора, също да се работи с централните банки, да има изисквания, що се отнася до спестяванията от заплатите трябва да се работи заедно с Министерството на труда, да се обясни на спестителите какви са рисковете и предимствата на вложенията, които правят. Това е от мен. Благодаря ви за вниманието. Председателят. Сега искам да думата на Ела Берен Хайнеке, председател на Beta Finance. Благодаря. Ще говоря на английски. Почитаеми членове на Европейския парламент, благодаря, че ме поканихте да, да говоря в този панел за недобросъвестните продажби. Това е изключително важна тема а, за всички потребители на финансови услуги в Европа. Аз ги представлявам днес. Направили сме едно проучване във връзка с недобросъвестните продажби. Ако се интересувате от повече подробности, можете да го прочетете. Искам да ви дам два примера за проблемите, свързани с тези продажби. Ще започна с ключовите информационни документи, свързани с ПРИП настоящите а, информации, съдържани в а, този документ във връзка с резултатите и разходите, а, са доста объркващи. Ние вече сме критикували а, елиминирането на а, така нареченият а, обобщен резултат от минал период в този документ за информация. Документът в момента включва само бъдещи сценари, така че вложителите не знаят какви са били финансовите резултати от този продукт и дали този продукт е изпълнил своите резултати в финансово отношение. И а, е, за това нашето а, е, искане е а, е, ПРИПС а, да спазват а, а, разпоредбите на МИФИТ 2 за разкриването на информация относно резултатите. Освен това, регламента ПРИПС се нуждае от спешен преглед и искаме да бъдат включени резултатите за минали периоди. Резулт... Инвеститорите не могат да сравняват различните финансови резултати и не разбират значението на таксите за вход и изход. А, даже се включват а, примери за отрицателни а, разходи за трансакции, които предизвикват объркване у инвестициите. И за това смятаме, че трябва да се върне първоначалната идея на ключови документ за инвестиции, а именно да се постигне равна еднаква информация за всички. Ние от Better Finance искаме да се направи ранен преглед на ПРИПС регламента тази година и да има продължение от 3 години за изключването на фондовете по USITS от регламента и от изискванията за КИЦ. Вторият ми а, пример е свързан с а, а, ключовите информационни документи за ЮСИЦ. Според нас 30% от фондовете по ЮСИЦ не предлагат достатъчно информация за своите показатели, въпреки изискванията. Те просто не го правят. Частните инвеститори, които се осланят на тази информация, не вземат информирано решение или биват подведени от големия брой ключови информационни документи. Информацията е още по-предизвикваща загриженост, както посочваме ние. А, ние сме подали такава информация към ЕСМА още през 2017 година повечето от фондовете, които не отговарят на изискванията, са разположени в Люксембург и в Ирландия, така че трябва да се обърне внимание на еднакви условия, които да бъдат спазвани от всички държави. Има нужда от повече надзор, както по прилагането в публичния сектор, така и в частния сектор Например, има нужда от промяна в работата на европейските надзорни органи. Ние от Better Finance направихме сдружение, за да представяме интересите на потребителите и ползвателите на финансови услуги по време на законодателния процес в момента ние предлагаме да има задължителна цел да се а, укрепят а, за, да се укрепи защитата на интересите на инвеститорите и потребителите, а, така че а, това да бъде задължителна цел на националните надзорни органи. А, за да се укрепи управлението, а, трябва да има повече независимост на съветите на ЕНО а, и да има баланс между финансовата промишленост и а, експертите от страна на потребителите. Също трябва да въжи и за групите а, от а, заинтересовани страни на европейските надзорни органи. А, по отношение на груповите искове, а, съжаляваме за последното, а, последното предложение за директива за исковете за преустановяване на нарушения. А, комисията предоставя инструменти за групови искове а, само за непреки инвестиции, а, така наречените опосредствени пакетни инвестиционни продукти. За съжаление, от а, обхвата на директивата са изключени потребителите, които пряко инвестират в а, а, предприятия. Аз съм от Германия и смятам, че случаят с Volkswagen показва по какъв начин се злоупотребява с очакванията на индивидуалните инвеститори. Надяваме се да има по-добра система за защита на индивидуалните инвеститори. Благодаря. Сега давам думата на Тимати Шакеспи. Той е от ЕИОП, от, от отдела за инвестиции. Благодаря за тази възможност да говоря пред вас и да представя гледната точка на осигури... за застраховането и пенсиите. Това е застраховката е много важна част от пазар на спестяванията. Неправомерните продажби винаги са предизвикателство и ние трябва да се борим ефективно с тях. Новите правила ще променят нещата. Може би мерките за насочени към културата са особено важни. Има нужда от акцент върху надзора и практическото изпълнение. Четвърто място няколко думи за финансовото, нова... финансовото новаторство. Първо, неправомерните продажби. Има много причини за нас и няма магическо решение. Ще се спра само на три въпроса, които улесняват, които отразяват нашите доклади. Потребителите на потребителите им е трудно да разберат финансовите продукти и услуги. Отговорът едва ли е само образованието. Според нас трябва да отчитаме поведението на потребителите трябва да бъдем по-интелигентни по отношение на поведението на потребителите. Второ, конфликт на интереси, погрешни стимули при производството, продажбата и разпространението на продажбата, както видяхме в неодавнашен доклад. Този конфликт е особено остър, т.е. когато продуктите се продават на трето място, сложността на продуктите се и остава проблем. Например, потребители искат безопасност и сигурност и затова им е трудно да дадат оценка на продуктите. Няма извинение за, за скандалите, които имаше. Ви бяхме свидетели на лошо качество на продукти. Тези скандали на тези скандали трябва да сложи край. Второ, с оглед на неправомерните продажби, законодателството трябва да се подсили, да, като се вниманието се насочи срещу погрешните стимули и така нататък. Това няма да стане бързо и има надежда, има надежди. С автоматичното спазване на правилата не гарантира коректност. Има нужда от промяна в културата. Мифит са сериозна стъпка напред, създават нови, нови правила във връзка с съобразяване с интересите на клиентите, но това не е лесно нито за фирмите, нито за надзорните органи, но в ЕЙОПА работим да приложим тези принципи на практики. Искаме да се промени културата. Как да... И за тази цел трябва да видим къде културата е грешна. Има нужда от промяна на акцента към надзора. Надзор, днес, надзора днес не е достатъчно добър има недостатъчно проучване на пазара и недостатъчно разбиране на моделите. През април е, разработихме нова стратегия и работим за идентификация на риска и нейтрализиране на риска, за събиране на данни и интелигентното им използване провеждаме тематични анализи, изграждаме капацитет за бизнес модели, насочени към капацитета. Ние имаме програма за посещение в, на, в, на националните компетентни органи. Също така разширяваме сътрудничеството, за да идентифицираме трансгранични въпроси. По този начин смятаме, че ще постигнем напредък. Накрая няколко думи за финансовото новаторство. Много пазарни участници смятат, че това новаторство ще доведе до сериозни структурни промени. За страховането и пенсионните е, системи имат много натрупани, наследени проблеми. И има нужда от капацитета за активен и превентивен подход. Не само за преодоляване на проблемите с неправомерните продажби в миналото, но и да не допуснем такива продажби в бъдеще. Благодаря. Последният оратор е Тилман Люда, ръководител на пазари на ценни книжа в Европейската комисия. Uh, Благодаря много, уважаеми депутати, уважаеми участници. Благодаря за тази възможност. Европейската комисия също да каже няколко думи. Много трудно е да се говори след господин Шекспи, който е бивш експерт от Европейската комисия, тъй като той е много структурирано, много добре представи нещата. Така че аз ще бъда по-кратък в сравнение с него. Но аз също имам структура, в три части. Първо ще говоря какво означава МИФИД 2 как промени нещата в сравнение с Мифид 1. Повечето от скандалите, които бяха споменати в отличните доклади, изготвени от парламента, се отнасят за периода 2008-2012, т.е. преди да влязат в сила новите правила по МИФИД 2 от 2018 година. Ще кажа какво точно се подобри по този начин в регламентирането. Второ, ще говоря за пропуските, за недостатъците, които се забелязват в регулаторната рамка и след това ще завърша с по-политически обзор в съответствие с казаното преди малко от Тимоти за изпълнението на тези правила, промяната в културата, която е необходима да стане там, където се извършват продажбите. Първо по Михивит 2. Някои от нещата бяха подобрени. Проблеми, които водеха до неправомерни продажби. Сега имаме засилени изисквания за оповестяване в сравнение с преди. Сега имаме конкретни задължения да се обърне внимание на рисковете, свързани с бел-ин, свързани с облигации, с подчинения дълг, както и конкретни рискове, свързани с несъстоятелност на емитентите. Също има нови правила за набелязване на целеви пазари. Не става дума само да се определи към кого точно да се насочи даден продукт, но и какви са характеристиките които трябва да се отчитат при дефинирането на пазара и на популацията, към която е, е насочен даден продукт. И също конвертируемите облигации и подчинения дълг също влияят на това към кого да бъдат насочени дадени продукти. Доста от продуктите са премахнати от списъка на несложните продукти и много продукти сега ще бъдат разглеждани като сложни продукти и ще изискват предоставяне на повече е, информация там, където се извършват продажбите. Това е в съответствие с проучването на парламента, свързани с онези активи, които подлежат на вътрешна капитализация, капитализация освен това има нови правомощия за намеса на пазара, които могат да бъдат упражнявани на национално ниво или пък ако има европейско измерение в продажбите, това трябва да става на европейско ниво. Тоест има доста подобрения, които могат а, да предотвратят а, неправомерни продажби в бъдеще, а, да не се повтаря това, което се наблюдаваше през 2008-2012, когато се случаха някои неприятни неща но ако трябва да посочим основния проблем, и това е посочено в доклада на парламента, а именно въпроса за пласирането. Ако вие предлагате свой дълг или ако давате стимули, които да водят до подобряване на вашата капиталова структура, тогава може би тези посредници ще имат цел да продават част от дълга на определени потребители. От друга страна са пред предизвикателството да посочат защо този дълг е подходящ за даденият контингент. Например, пенсионерите, ако има висок риск, ако има сериозен конфликт на интерес, от една страна трябва да продавате продукта, защото така ви казва вашият юрист, от друга страна това може да бъде най-добрият продукт за лицето пред вас. И празнините а, са на лице а, по отношение на само а, пласирането или само предлагането. Ние искаме да се избегне конфликт на интереси но в това правило също се посочва, че ако не може да се справим с конфликта на интерес, не може да бъде избегнат, тогава може да се въздържате от продажба на даден продукт, който е обект на самостоятелно пласиране. И този подклас е много важен. Понякога конфликта на интерес е толкова очеваден, че единственият разумен подход и честен подход би бил да не продаваме а, този самостоятелно пласиран продукт на пенсионер, например, а, защото част от първичният а, а, доход а, се дължи на факта, че а, тази облигация е бел инабъл така че понякога е необходимо да се проявява въздържаност при, на мястото на продажбата. Освен това са необходими допълнителни правила, които да посочат, да отчитат факта, че понякога не е възможно изцяло да се избегне конфликт на интереси. Доста правила успешно бяха разработени Знаете, че въпросът с неправомерните продажби е един от големите проблеми за закрилата на потребителите. Сега трябва да обърнем повече внимание на прилагането на тези правила там, където се извършват продажбите. Ние имаме опит личен могат да се продават много продукти. Например, ако вземете една ипотека, тогава банката може да има връзка с застрахователна компания. Тя ви казва, ако искате да гарантирате този ипотека, ще трябва да плащате или какво. Понякога дори това става задължителност. И така ще получите по-привлекателна лихва върху ипотечния си заем. Тоест много неща стават е, там, където се извършват е, продажбите. И според новите правила това не би трябвало да се допуска. Тоест има конфликт на интерес, е, това са вътрешни продукти, които винаги се предпочитат от продукти от независими а, конкуренти. Тоест е необходима пълна промяна в културата на поведението на мястото на продажбите – не трябва да се насърчават да предлагат максимален брой вътрешни продукти, да отчитат в по-голяма степен нуждите на клиентите си, а не собствените си нужди. Разбира се, има проблем, свързан с информираността, но виждаме, че промени има има изискване да се предоставят е, независими съвети и консултации на мястото, където се извършват е, продажбите. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря на всички оратори за отличните им изказвания, които бяха много полезни. Сега преминаваме към дискусията. и Искам да помоля депутатите, които искат да вземат е, думата, да спазват времето за изказване. Господин Утасон има думата. Ще говоря на испански. Много благодаря за вашите представяния. Беше много интересно. Ще припомня, че провеждаме това изслушване заради е, големият брой от петиции от измамени с финансови продукти граждани. Въпросът е дали трябва нещо да се промени, за да не се случва това. Имаме, например, ипотечни кредити, които са били проблемни, потребителски кредити. Днес чухме много отлични представения има и проучвания, които бяха споменати. Те а, а, дават повече информация както за причините, така и за възможните решения. Каза се а, нещо за делегираните актове, свързани с а, самостоятелното пласиране. А, достатъчно ли е това? А, а, когато говорим за въздържанието, а, а, изречението, формулировката е, че може човек да се въздържи. Това достатъчно ли или а, трябва в случай на конфликт на интереси да има повече правомощия за а, постигане на реална промяна? Говорите и за преглед на законодателството. Трилозите са подходящо място, на което да се обсъждат тези подробности. Искам да попитам следното. Какво в случай на оздравяване на банка има не има лоши а, кредити, а, трябва ли държавите да предложат обещетение Едната възможност е, е да има схема за гарантиране на депозитите. От друга страна е възможно в случаи, когато са били предложени неподходящи финансови продукти на клиента, той да бъде изключен от отговорност за продукти, които са били неуспешни. И накрая е още един важен въпрос за наказанията, например за ипотечни кредити. В Испания имаше проблем с липсващата воля на Централната банка в Испания да наложи санкции в случаите а, за на недобросъвестните продажби на ипотечни кредити. Много благодаря. Ще кажа нещо и ще ви дам думата само като коментар към въпросите на господин Уртасун и за всички вас. Прочетохме много внимателно последното становище на ЕНО и ЕСМА за банковите задължения. Последният доклад показа ясно, че е изключително сложно да се намери просто решение. Имаме наследени проблеми и не може да се каже този продукт вече трябва да не бъде продаван, защото е, е ненадежден. Може да има инвеститори, които да го купят, е, защото доходите, е, обещаваният, обещаваната възвръщаемост е по-висока, въпреки риска. Не можем да не виждаме от друга страна реалността, че има много такива недобросъвестни продажби и реалната нужда от компенсация. Има и още един проблем с потока на нещата, дали тенденцията е да има по-малко такива продажби заради новото законодателство, което създава устойчиво за системата количество такива недобросъвестни продажби, които системата може, с които системата може да се справи. Видяхме също така, че недобросъвестните продажби а, създават а, риск който е познат на надзорните органи. Това е нещо като допълнение на въпросите на Ернест. Свен. На първо място благодарности от нас за проучванията и за вашата информация. Вие осветлихте и част от процеса. Ще се спра на два важни въпроса. Първият е насочен към комисията. В представенето и в публикациите, споменати от Beta Finance, както и в проучванията, има множество посоки, в които има неспазване на европейското законодателство или нарушение. И за това въпросът ми към Тилма Людерс е какви инициативи ще поемете сега, за да гарантирате спазването на европейското законодателство по ефективен начин, така както биха очаквали гражданите. И особено специфичните зони, като например самостоятелното пласиране а, или потенциалното не спазване на а, MCD. А, не знам дали вие следите нашата работа и има ефект от разкриването на такива случаи на спазване на европейското законодателство. Вторият ми въпрос е насочен към ЕИОПа редица участници на пазара ме информираха с проблеми с застраховките на плащанията, които се продават допълнително. Ако си купите кола, получавате такава застраховка. Или ако пътуваме, както всички ние го правим, не искаме да сме регистрирани по някакъв странен начин, но а, въпреки това искаме да имаме такава застраховка на нашето, а, нашето плащане. А, също така, ако вземете заем, получавате такава застраховка. А, а, от германските производители на автомобили. Знам, че частта, която се плаща а, като комисионна на търговците на автомобили, а, ако те продадат на потребителите такава застраховка, а, комисионните могат да достигнат до 70% от стоиността на тази застраховка. Така че искам да питам ЕЙОПА дали са известни тези практики и дали тя взема мерки. и на второ място би трябвало да се започне разследване на тези очевидни нарушения на законодателството. Често пъти това са продукти, които са съвършенно ненужни. Разходите са съвършенно непропорционални на риска, който бива покрит от това. Това е моят коментар към ЕИОПа. И накрая въпрос към Better Finance. Вие сте публикували редица доклади до сега. Смятате ли, че отговорът на Европейската комисия е бил достатъчен и пропорционален на проблемите с спазването на европейското законодателство, което сте установили. Благодаря още веднъж на нашите оратори. Много съм разочарован, че тук присъстват само представители на две политически групи. Центристките, десноцентристските партии, представени в Европейския парламент, не присъстват, но благодаря на всички присъстващи и смятам, че финансовата защита на потребителите заслужава малко повече внимание от наша страна. Благодаря. Споделям твоето мнение, Свен. сега който от нашите оратори иска да започне с отговорите на въпросите? господин Лудер. Благодаря за двата допълнителни въпроса, зададени към Европейската комисия. Първо, формулировката, която въведахме, е малко по-стриктна. Там не се казва може да се въздържите, там се казва ако има неразрешим конфликт, трябва да се обмисли недопускане, т.е. не става дума за факултативност при конфликт на интерес. Трябва да се помисли за недопускане. Не, не бива да се допуска. Ако такъв е подходът на практика, това е основният въпрос. Ние имаме някои съмнения. Стигам до въпроса на Свенги Голд, В е, един момент трябва да излезем от, е, от кулите си и да видим какво става в реалния живот. Ние разработваме различни правила, но ние не обсъждаме тези правила с заинтересованите лица. Ние организираме различни прояви с заинтересовани лица. Хубаво би било това да бъде съвместно и с Европейския парламент. Имахме и положителен опит в този случай. Възнамерявахме да организираме проява за МИФИД – ние трябва да разговаряме с по-широка аудитория за смисъла и последиците от тези правила. Европейската комисия членува в различни постоянни комисии на ЕСМА. Ние трябва да разговарям с всички регулатори, те да бъдат на около масата и тези правила да се прилагат по последователен и стриктен начин. И сега за разговорът за продажба. Това не е нещо, което не можем да контролираме от Брюксел. Ние можем да говорим от от своя опит и, и какво се случва там, където инвеститора се среща с консултанта и консултанта трябва да представи гледната точка на инвеститора. Често този разговор е чисто и просто купчи на документи и в крайна сметка се, през, се дава страница за подпис. Не така трябва. Не бива да се разменят документи. Трябва да има истински опит. Ето тук е необходима промяна в културата и ние дължим на гражданите повече прояви. ЕСМА също трябва да участва по-активно и може би трябва да проведем повече проучване, може би е, във връзка с мифите, и в определен етап трябва да направим проучване за е, ситуацията на практика. Ние трябва да проведем различни прояви, за да сме наясно с това как стоят нещата на практика и да се знае, че у нези, които работят в практиката, да знаят, че някой ги следи и наблюдава, че не става дума за анонимен двустранен разговор между консултанта и клиента. Next, please. I strongly um, support what... Uh, Подкрепям казаното до сега. Тези проблем е практическото изпълнение на правилата. Трудно е да съберем е, банките и е, ръководителите им е, около една маса. И това е проблем на надзора. И това е причината, поради която обръщаме толкова голямо внимание на изпълнението. И що се отнася до поведението, имаме нужда от различни инструменти, отколкото за надзор на банка. Е, през последните години се промени регламентацията, е, така че е, мистери шопинг – ако се направи мистери шопинг, ще види, че има сериозен проблем. Ние трябва да приемем това предизвикателство много сериозно. Съвсем набързо по въпроса за PPI въпрос, с който е ОПА е на наясно, отдавна работим по него. Работихме ли сме по PPI във връзка с скандал в Обединеното кралство. Наскоро разговарях с национален надзорен орган, които се сблъскаха с подобен проблем. И това е въпрос, на който, с който ще се сблъскаме в много пазари. Споменах, че извършваме тематичен преглед на пътническите застраховки. Ние всъщност става дума за продукти с ниска стойност, но пък при които има високи комисиони. Затова има причини те не са непременно неблагоприятни за потребителя, но повдигат въпроси за конфликт на интереси, доколко тези конфликти се управляват. И разбира се, повдига въпрос за съотношение цена-качество. Понякога това съотношение е добро, понякога не. Понякога има случаи на свръх застраховане и а, дали потребителят разбира за какво става дума. Ние ще анализираме всички тези въпроси в тематичния преглед. Ние ще раздадем въпросник на представителна извадка от сектора. Искаме да обхванем голяма част от сектора и ние ще извлечем необходимите заключения през есента. Споделяме мнението, че това е област, а, а, която предизвика загрижност. Мога ли допълнителен въпрос? Нека да приключим с а, а, ораторите. Благодаря. Връщам се на въпроса е, за самостоятелното пласиране на рискови продукти от банковата система, е, за да увеличат е, собствените си ресурси. Първият въпрос има потоци, има акции, имаме нови правила, и ние като национални органи и ние трябва да осигурим сближаване на практиките, ние трябва да осигурим спазването на правилата, т.е. на практика да, да проверяваме на практика и на място дали се спазват в някои случаи се налага да, се, да има санкции. Тези санкции да се усещат. В противен случай процеса няма да спре. За това като надзорен орган ние носим отговорността за спазване на правилата. Това предполага и съответно, и съответно обезпечаване. В Франция има много сектори, сектори на взаимни предприятия. Те повдигат конкретни въпроси. Нашия подход е да добавим към европейските правила по добри практики, които са свързани с налагането на таван за това, което може да се продава и да се определят заедно с това долни граници за подчинени облигации, за да направим така, че никой да няма твърде голяма експозиция към продукти, наречени собствени средства и по отношение на а, подчинените облигации да има е, необходимия капацитет. Долната граница е онова, което имах предвид, когато, когато говорих за това, което може да се въведе в е, директивата за е, банково преструктуриране и гарантиране. Целта е да се осигури допълнителна гаранция, но нашата отговорност като надзорен орган е от е, решаващо значение. Благодаря. Заповядайте. Искам да се върна на въпроса на господин Гиго за, по, за доклада за по-доброто финансиране. Достатъчен ли е отговорът на Европейската комисия? Ние смятаме, че Европейската комисия има какво да направи и затова непрекъснато настояваме за промяна. И сега, ако се по отношение на основните информационни документи за ПРИПС има нужда от преглед още тази година. Нямам особена надежда, че ще се случи кой знае какво тази година, но всъщност това очакваме. Но освен това възниква и темата за несъвместимостта между различните правила, защита на инвеститорите МИФИ 2, ПРИПС, IDD за държавно и за застрахователно посредничество. Има какво може да направи комисията, но също така европейските а, надзорни органи има какво да направят. Господин Бон Джованни, благодаря. Нека да повторя някой от въпросите, повдигнати от господин Тилман. Много е важно това, което направи Европейска комисия по отношение на ниво 1 и конкретния въпрос за самостоятелно планиране. Много е важно националните компетентни органи да разполагат със законодателно правило, което да предвижда ясен надзор. Преди това бих искал да напомня, както казах и в своите встъпителни думи, от 2011 година насам излязахме със съобщения за неликвидни и сложни продукти това се отнася и за самостоятелното пласиране от посредниците. Станахме свидетели на намаляване на самостоятелното планиране от 31% на 10% през 2017 година. Това означава, че ако Регламентацията е ефективна, както международните, така и националните правила. Ние като национални компетентни органи можем да постигнем повече. Това е първият аспект. Вторият аспект, който беше подчертан и в проучванията, е възможността за законодателен арбитраж между различни части на европейските правила. Искам да напомня огромните различия между дисциплината и правилата за стимули в МИФИ 2 и регламента от второ ниво. От една страна, имайки предвид, че МИФИ 2 е директива за максимално регулиране, от друга страна регламентацията за застрахователното посредничество е много слабо по отношение на МИФИ 2. Това е сериозен проблем за националните компетентни органи. Имайки предвид, че директивата за страхователно посредничество предвижда минимално регулиране, създава сериозен проблем за компетентните органи, защото финансовия сектор преминава, се прехвърля от един продукт на един. От е, финансовите продукти са общото едни и същи. Ако регулирането на инвестиционните продукти предвижда с конкретна връзка с е, стимулите, преминаване към МИФИ 2, това създава сериозни проблеми за нас като компетентен орган и дейността ни, да изв... и дейността ни по надзор. Кратък въпрос от Свен. За да разбера по-добре какво се прави и какво все още не се прави, когато говорим за, за застраховане за ам, плащанията. Вие споменахте за пътуванията, аз споменах а, за финансирането на автомобилите, което е голям сектор за доста потребители. А, същото въжи и за финансовия сектор. Дали обхващате всички тези сфери и какви евентуални мерки обсъждате в момента в рамките на тази дейност? Дали ще помогнете на обществеността да разбере по-добре какви са комисионите, които се плащат на този пазар, за да могат да преценят дали с това мерило могат да преценят кои продукти имат някаква ценност, кои са, са просто обект на лихварство. Ако имате продукти на пазара, където има комисионни, които са близо 70%, това е показателно само по себе си. Аз считам, че ЕОПА тук трябва да бъде изключително твърда, да използва правомощията си, да, да може да защити европейските потребители от а, такъв вид лихварство. Така че искам да разбера кои пазари обхващате, какво планирате като следващи стъпки и дали повечето потребители са запознати с тези факти. Те ще се почувстват доста разочаровани, ако не получат нужната подкрепа от надзорните органи. За отговор. За да направим нещата по-ясни, е, ние се фокусираме върху застраховането на пътуванията. Това е нещо като тест, за да проучим как могат да се решат въпросите, за които вие споменахте. Каква е стойността, как действа разпространението. От проучването на комисията ние ще направим анализ на състоянието на пазара. Мисля, че в някои случаи комисионите са над 70%. Може да има дискусия с този сектор за това какво е приемливо и какво не. Като надзорен орган, разбира се, ние имаме своя позиция. Ние не считаме, че а, това спира до застраховането на пътуванията. Считаме, че се прилага много по-широко. Затова следващата стъпка, стъпка е да видим а, какво може да се направи допълнително. Да, ние сме наясно, а, че има проблеми на някои пазари, свързани с други а, продукти. Например, застраховане, свързано с кредити. Това е добър пример, но това е различен въпрос. Така че ние разглеждаме нещата в по-широк план, но събираме доказателства, за да имаме силни аргументи. Ние се опитваме да работим бързо по въпроса за тематичния преглед на застраховането на пътуванията, но трябва да видим какви да бъдат изводите за политиката, какво може да се направи с всичко това докъде ще доведе този преглед. Знаете, че това е въпрос, свързан с правната уредба, което не е в нашите правомощия. Ние можем да направим изводи, че има сфери, които трябва да бъдат разгледани. Лично аз считам, че може да се направи много на практическо ниво от надзорните органи. Не бива да забравяме за тази част от уравнението. Нашата група поне ви, би искала да има такова разширяване незабавно, а не да се изчаква до края на годината и само да се наблюдава как действа лихварството. Госпожа Берес поема председателския пост. Аз не следих дискусията, не зная докъде сте стигнали. Иска ли някой да отговори на това, което беше казано току-що от Свен Гиголд? А, вече е направено добре. Може би ще има допълнителен въпрос. Моето задължение е да обявя това заседание за закрито. Искам да благодаря на всички. Мисля, че получихме доста информация за размисъл, свързани с делегираните актове, с които ще се занимая много подробно. В момента ние а, разглеждаме а, разглеждането на въпросите, свързани с ЕАЗа, Така че ние много внимателно ще се запознаем с това, което беше казано за тези продукти. Един ден сигурно ще има промени в ПРИПС, но първо трябва да се приложи на практика, защото към момента не е така. И така, без да се бавим повече, искам отново да ви благодаря за вашето участие по тази точка, която беше включена в дневния ред на нашата комисия, тъй като в комисията по петициите има внесени петиции. Това е комисия, която се занимава с регламенти, с макроекономически въпроси. Затова ние решихме, че трябва да се занимаваме с въпроса за неправомерните продажби на финансови продукти. Надяваме се това да доведе и до усъвършенстване на европейското законодателство в тази област. Благодаря ви отново.